Presidente. Buongiorno. Председателят. Allora, buongiorno. Добър ден. Откривам заседанието. Протокол от заседанието вчера е раздаден. Има ли някакви бележки по него? значи можем да го сметнем за прият. Дневен ред.